проведе обсъждане с председателя на съвета. Преминаваме към дневния ред. Окончателният вариант на дневния ред, който бе прият от председателския съвет на заседанието му на 9 февруари по силата на член 137 от правилника, вече е налична. Господин Свобода има процедурна бележка. Ще ви дам думата след малко. За дневния ред за днес не са внесени искания за изменения. Групата на зелените внесе искане за това обсъждането по въпроса с искане за устен отговор относно въвеждането на облигации за стабилност да се обсъди след точката с споразумение с Марокко в областта на рибарството. Господин Кон Бендит, правилно направихте съобщението. Става дума за три доклада от областта на селското стопанство, които трябва да бъдат обсъдени едновременно. И така бе предложено разискването за облигациите за стабилност да се състои след разискването за споразумението Европейски съюз Марокко. Има ли възражения срещу това? Няма възражения. Кой е за искането на зелените? Против? Въздържали се? Приема се. Следователно, разискването за облигациите за стабилност ще се състои след разискването за споразумението Европейски съюз Марокко. Нямаше други искания за промени в дневния ред. С това мога ли да приема, че ще работим по първоначалната редакция на дневния ред за сряда и четвъртък? Явно, да. Колегата Свобода с процедурна бележка. Благодаря, господин председател. Искам да обърна внимание на един случай, по който бих искал да предприемете действия. Става дума за страница в интернет, която обикновено предоставя достоверна информация. Съгласно информацията на тази страница, един унгарски журналист, Шолт Байер, е атакувал вербално комисар Нели Крус. Още по-грубо е атакувал друга наша колега Урики Луначек. Става дума за журналист, който преди време проведе демонстрация в подкрепа на Орбан. Тази демонстрация се състоя в Унгария. Съгласно информация от редица източници, на тази демонстрация са били издигани антисемитски лозунги. Господин председател, мисля, че честа на нашия парламент и най-вече честа на госпожа Луначек изискват да вземем отношение по този въпрос. Ако преводите на материалите на този журналист са верни, то мисля, че трябва <clears throat> да издигнем глас в защита на колегата Луначек, тъй като изказванията на унгарския журналист са напълно неприемливи комисар Нели Круз бива нападана и от членове на нашия парламент, единствено защото изпълнява вменените и по силата на европейското законодателство функции. Не бива да приемаме подобни нападки. Трябва да следваме определени стандарти в отношението си един към друг. Аз също съм бил квалифициран от немалко хора, като лъжец, например. Няма да се спирам по-подробно върху това. Но и изказванията по адрес на госпожа Луначек в унгарската в унгарското обществено пространство са абсолютно неприемливи. Призовавам ви, господин председател, да защитите честа на колегата и честа на парламента. Председателят, благодаря господин Свобода. Разбира се, че ще предприема действия, ще се запозная с съответните документи. Трябва да защитим госпожа Луначек в случай, че е извършено посегателство спрямо честа и, и в случай, че е поставена под въпрос почтеността и като член на Европейския парламент. Ще се обърна към председателя на комисията, господин Барозо. Ще обсъдим какви действия могат да бъдат предприяти в защита на комисар Крус от страна на комисията и от страна на комисията и парламента. Нека